entschließungsanträge. Благодаря, господин Калас. Има 6 предложения за резолюция. Приключваме дебата и ще преминем към гласуване. И сега пристъпваме към гласуването на резолюцията за положението на правата на човека в Камбоджа и Лаос. Моля, гласувайте изменение 6 по именно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Осмо изменение по именно гласуване, моля. Штимц. Край на гласуването. Приема се. Изменение едно. За. Против. Отхвърля се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Гласувахте ли край на гласуването? Отхвърля се. Изменение 4 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Сега резолюцията като цяло с измененията. Моля, гласувайте поименно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Останалите предложения за резолюция отпадат. Стигаме до резолюцията за неодавнашните избори в Бангладеш. Първо изменение за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Първоначалният текст, това пада, нали? Да, значи е, параграф 9. Две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме цялата резолюция за, против, въздържали се, приема се. И накрая резолюцията за неодавнашните действия за инкриминиране на ЛГБТИ. Господин Посел, процедурен въпрос. Господин председател, тук има основен проблем. Моята група подаде отлична альтернативна резолюция, която не се включва в общата, но тя нито е преведена, нито фигурира някъде в документите. И това започва да става стандартна практика. Когато има общи резолюции и една резолюция от малцинство, Пленарната зала е тази, която трябва да реши дали да приема общата резолюция или другото предложение. И моля в бъдеще, когато една група не подкрепя общото предложение, да се превежда и предоставя първоначалния текст на предложението. Нека то да фигурира в нашите документи. Благодаря. Господин Посел, ще отбележим вашето изказване. Смятам, че действително сте прав и ще въведем тази практика, защото действително, ако текста не е подкрепен от всички политически групи, альтернативната резолюция трябва също да бъде разгледана подобаващо. Искам да обърна внимание, че е, господин Посел не настоява за отлагане на а, е, гласуването, за това ще гласуваме първоначалния текст на оригиналния текст. Госпожа Декайзер. Бих искала да кажа. Отвам се. Също, че че е, отсъстват под тази резолюция. Аз няма да гласувам за нея, но аз очаквах тя да бъде включена наистина в е, пакета документи и да я обсъдиме. Госпожа Декайзер, аз е, съм сигурен, че НП ще ви изпрати а, текста си, за да го прегледате. Сега нека да гласуваме изменение едно за против Приема се. Пър... Параграф 2 за. Против. Въздържали се. Нека да провериме по електронен път. Моля, гласувайте. Die Abstimmung Das ist Всички ли гласуваха край на гласуването? Приема се параграф 6. За против. Въздържали се. Приема се. Параграф 9 за против въздържали се. Приема се. Нека да проверим отново гласуването по параграф 9. Приключихме с гласуването. Приема се. Следващото изменение. Да. Бих искал да ви припомна, че ако изтеглите картата си преди приключването на е, гласуването, на практика вашия глас не се отчита. Десети параграф за против въздържали се. Приема се. Параграф 11 за против въздържали се. Приема се. 12 за против въздържали се, приема се. Нека да проверим отново. 12 параграф, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 14 параграф. Оригинален текст има и устно изменение. Господин Преда. Благодаря, господин председател. Просто и бих искал там да се добави Русия. Тоест, депутатите и президента на Русия. Просто бяхме забравили Русия. Има ли възражения? Не. В такъв случай гласуваме 14 за, против, въздържали се, приема се. Съображение 7, изменение първо, за, против, въздържали се, приема се. Б, за, против, въздържали се, приема се. И сега цялата проекторезолюция с внесените изменения за, против, въздър... въздържали се, Приема се. Дами и господа, приключихме нашата работа. Пожелавам ви приятно завръщане по домовете си. Ще се видим отново в Брюксел и следващия месец отново в Страсбург.